обяд. Следващата е, точка от е, дневния ред е ядрената безопасност 25 години след аварията в Чернобил. Е, и давам думата на господин Соника, който е докладчик на парламента. Ако обичате, изчакайте. Преди господин комисаря да заеме думата. Заповядайте, господин комисар, да се заеме местато.

участвам в възпоменанието от страна на парламента на жертвите от бедствието в Чернобил този юбилей и, бедствието в Япония с повод за един преглед на това какво става, защото аз мисля, че украинските власти не показват същинския размер на катастрофата. Взрива на този реактор всъщност доведе до облъчване на хиляди километри на 30% от територията на Беларус, а също така до Скандинавия, до Централна Европа, Полша, Италия, а също така и Гърция. А също така а в районите, които са наблизо около реактора, 115 000 човека бяха евакуирани. След 86-та година много хора бяха изселени от Руската федерация и от Беларус и от Украина. Много е трудно да се оцени въздействието върху околната среда. Много е трудно да се посочи точния брой на жертвите. Е, тези, които е, починаха в последствие от рак, е, вследствие на ядрения взрив. Те са повече от 9000 човека, докато по други източници 200 000 вече са починали от последиците от ядреното облъчване. Според най-скорошни данни, граждани поне на два района в Украина продължават да ядат заразена храна. Европейския съюз беше най-големия донор, когато трябваше да се отстранят последиците от ядрената катастрофа в Чернобил. Е, Европейската комисия е обещала 110 милиона евро за стабилизиране и за саркофаг на ядрената централа в Чернобил. И заради това трябва да имаме предвид, че ядрената сигурност е трансграничен въпрос и трябва да се разглежда от гледна точка на солидарността. Ето защо ние трябва да попитаме комисията, готова ли е, е да отпусне за... Е, готова ли е да подкрепи общо е, е, проучване на общите последици от катастрофата в Чернобил. Е, тя има ли последни данни за заразяването и за облъчването. Комисията ще прикани ли правителствата на държавите членки да поемат нови финансови ангажименти за преодоляване на последиците от тази катастрофа? Предвид броя на ядрените централи в Европейския съюз и сегашното ниво на координация, какви евентуални последици е, бих, е, би имало, е, ако има някакъв инцидент в дадена, от дадена централа. Комисията има ли е, възможност за координация е, на е, гражданската защита в случай на инцидент? Защото ядрените инциденти винаги са изненадващи и заради това е добре да имаме предварителни отговори, е, за да се сведат до минимум последиците от друг потенциален инцидент. Благодаря ви. А сега е, има Комисията по въпросите на ядрената безопасност. Да, благодаря, господин председател, дами и господа, уважаеми членове на парламента. През последните 25 години от времето на катастрофата в Чернобил, комисията направи много усилия за да намали, потуши негативното влияние от катастрофата. Но като се погледне мащаба на тази трагедия, става очевидно, че трябва много партньори да се съберат Европейския съюз, Украина, Русия и други, за да се направи колкото се може повече, за да се стабилизира самата площадка в Чернобил. Европейският съюз винаги е бил много активен в тази посока по отношение мобилизирането на средства и разбира още колко много работа може да бъде свършена около Чернобил. Комисията е основният донор за фонда за Чернобил. Наскоро имаше конференция на донорите в Киев и а, резултат от това бяха събрани а, 55 милион, 550 милиона, а от нас бяха 110 милиона. Всъщност, много над 100 държави а, успяха да наберат, да съберат средства в този фонд. Разбира се, това ще продължи защото това са средства, които са жизненно важни и необходими за проекта, който продължава до 2015 година за да може, например, да бъде построен един саркофаг над реактора, за да може да бъде защитен по-добре. Освен това искаме да сме сигурни, че другите реактори ще бъдат извадени от действие и всичко това трябва да стане до 2015 година. Освен това, като научно-изследователски проект а, в рамките на Евроатом ще трябва да се проучат начините и средствата за преодоляване на последиците, които вече съществуват. Европейската платформа също съществува в тази връзка. Също така мислим и по въпросите за подпомагане на а, хората, които най-много са пострадали от а, катастрофата в Чернобил. Ние проверяваме, правим изследването в момента, в който получим резултатите а, ще се намеси и комисията, за да може да направи необходимото, а за да се гарантира до възможно най-висока степен безопасността. И има много висока степен на замърсяване на околната среда. Разбира се, има поредица от съвместни научно-изследователски програми с много други партньори, за да се съберат а, надежни данни да се разгледат засегнатите региони в Украина, Беларус и Русия, защото радиоактивния радиоактивният цезий, например, знаем, че се разпространи в Европа като резултат от избухването на Чернобил и трябва да видим какви са последиците от това в цялата. Европа и е, смятаме резултатите да бъдат поставени в формата на Атлас. По седмата рамкова програма е, радиологична мрежа е, за съвършенство беше създадена, за да могат такива центрове в нейните рамки да следят радиологичната ситуация непрекъснато непрекъснато също се поддържат и а, в пълна готовност силите в държавите членки, които а, трябва да са сред първите, които реагират при евентуална такава ядрена катастрофа. Имаше а, голямо замърсяване поради а, разсипване на отровно вещество, е, което твърде а, наподобява на а, избухването на атомна електроцентрала или поне реактор в атомна електроцентрала. Т.е. стараем се да правим а, такива а, упражнения, които да ни помогнат да сме готови. Да, благодаря. А сега господин Рао от НП. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Благодаря на комисията за това, че представи нещата по такъв подробен начин. Трябва да се възползваме от дадената ни възможност и да покажем, че Европа е направила всичко, каквото е могла. Както веднага, така и в дългосрочен план. Първото нещо, откъдето трябва да започнем, разбира се, е анализа на проблема – и трябва да кажа, че без Европейския съюз, ако той не се беше намесил и не беше участвал, никога нямаше да ограничим щетите. Мисля, че комисията е допринесла много с директна помощ, но също така ние като Европейски съюз се занимавахме подробно с евентуалните последици и уроци, които можем да си извлечем от катастрофата. Изградихме една система за обмяна на информация, а също така и изследователски звена. Предполагам, че дебата ще го покаже. Може би трябва да помислим и за евентуални нови проучвания и анализи. И не знам дали сме използвали абсолютно всички изследвания, които са били проведени, защото данните се натрупват, но може би не е най-добрият начин просто да трупаме данни. Благодаря ви и смятам, че с това, което сме постигнали, не можем просто да спрем до тук, а трябва да продължим. Благодаря. А сега Джелайнен. Социалистите и демократите herr Kommissar liebe... Господин комисар, дами и господа, аз благодаря на Годис господин Соник за това, че стана инициатор на дискусията и че подготви всички въпроси. Мисля, че е, Чернобил не трябва да потъва в забрава. Знаем, че 25 години по-късно, четвърт век по-късно, е, дългосрочните последици продължават е, да оказват своето бедствено въздействие. Има зони, където хората не могат да живеят, не могат да влязат в домовете си. Дългосрочните последици върху здравето на хората хората също са е, на лице. Е, по телевизията виждате новородени, е, които продължават е, да страдат след 25 години. Европейския съюз носи своята отговорност, защото въпросът за ядрената безопасност не е въпрос на национален суверенитет. Е, ядрената безопасност е национален въпрос, но тук континентът е много населен и всяка ядрена централа има последици и върху съседните страни. Господин комисар, вие носите особено голяма отговорност. След Фукушима е, трябва да се говори по темата от правилната гледна точка. Ние трябва да говорим за тестове за изпитване на 143-те ядрени централи. Е, ние искаме обаче стандартите за сигурност в Европейския съюз да са много по-строги. Не просто е, някаква анкета, а но трябва да се има предвид и какво би се случило, ако падне самолет, терористична атака, при компютърни атаки и така нататък. Ако се съчетаят нападенията върху ядрените централи, трябва да се види какви са последиците. Разбира се, вие сте гарант за това всичко това да стане сериозно. Разбира се, че е, саркофага в Чернобил не е достатъчно е, сигурен. Трябва да се инжектират допълнителни средства. Не се знае къде къде ще бъдат клазирани ядрените отпадъци, защото тяхната е, обработка също е, не е безопасна. Е, трябва да се види е, какви са и дългосрочните последици от ядреното облъчване. Е, тези последици остават неизвестни и затова приканвам комисията да отиде още по-далеч. Най-добре би било обаче все пак да се излезе от ядрената енергия. Въпреки цялото ни сътрудничество с тези страни, все пак може би трябва да се говори за спестяване на енергия, за альтернативни източници на енергия. Мисля, че това е нашето послание след 25 години. Karte gezeigt. Ist es blaue Karte? Okay. Sie haben das Wort. Falls, wenn... Господин Рибик показа синя карта. Синя карта ли е? Имате думата, ако разбира се господин Лайне приеме въпроса. Да, благодаря. Благодаря на господин Лайнен. Става на въпрос за стрес-тест. Ами, смятате ли, че е възможно да имаме европейски регулатор в тази сфера? да имаме постоянен поглед върху тези неща, да имаме право да предприемем действия. Да, благодаря, колега, за този въпрос. Наистина трябва да бъдем обективни Имаме е, европейската отговорност да надзираваме АЕЦ на, на, на територията на общността. И това е европейското измерение. Ние имаме европейската отговорност. Но трябва да работим по този въпрос. Прав сте за да може Европа независимо и обективно да надзирава АЕЦ и ако има някакви слабости, а да а, вади съответните изводи а, при а, тези тестове и да се реши дали да се затваря или да се поправя. Да, благодаря сега за либералите и демократите. Благодаря, господин председател. А сега тази стратегия за или без ядрената енергия се разисква в почти всички държави членки но все пак, така или иначе, каквото е решение да вземем, проблема с ядрените инсталации ще остане проблем за бъдещите поколения. Трябва да имаме международни споразумения, защото радиацията не познава граници, така както видяхме от Чернобилския инцидент и от това, което се случи в Фукушима. 25 години след случилото се в Чернобил, все още имаме нужда от допълнителни изследвания относно предишните и настоящите последствия върху човешкото здраве и околната среда трябва да разглеждаме не само какви мерки за защита можем да изградим, но трябва да помислим и за бъдеще. Дългосрочни мерки ни трябва. Това, което ни остава от Чернобил е отпадъци и също голяма заплаха за цял един район и, за, и е предизвикателство за бъдещето на целия Европейски съюз и енергийната му политика. Имаме нужда от хранилище за тези опасни материали. Каквото и решение да вземем сега, така или иначе имаме нужда от а, дългосрочни решения и моля комисията да помисли за, за това. Благодаря. Пан, пан Шимански за... Господин Шимански има думата от името на консерваторите и реформаторите. Благодаря. А, а, благодаря. Аз мисля, че 25 години е, след е, катастрофата Чернобил е, продължава да остава онова, на което се позоваваме тук в Европа. Понякога е просто безсмислено. Сега имаме достатъчни правни инструменти, за да сме сигурни, че нашите правила се преразглеждат, обаче аз мисля, е, че е прекалено е, да се използва Чернобил само като повод за нападки срещу ядрения сектор в Европейския съюз. Ние продължаваме да зависим от внос на енергия от чужбина. По нашата източна граница има много руски ядрени централи, които не отговарят на никакви европейски стандарти за сигурност и заради това би било полезно да сме сигурни, че нашите стандарти се прилагат, но и в Европа, но и в Калининград, в Беларус и Рига. Не знам дали комисията ще бъде достатъчно силна и да ще има въображение, за да действа в тази област. Госпожа Хармс, от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Атина. Мисля, че е съвсем правилно ние е, от Европейския съюз да подчертаваме, че сме свършили много в и около Чернобил. Но въпросът е дали достатъчно сме направили и дали изобщо може да се направи достатъчно. А освен това и дали правим правилните неща. Когато става въпрос за здравето и последиците за здравето, има една-две черни дубки, които трябва да бъдат просветлени – Международната атомна агенция ми се струва, че малко странно представи цифрите или поне те са и били предоставени малко манипулирани и има някои специфични, конкретни интереси, които трябва да разгледаме. Когато гледаме международ... от международна гледна точка, а, какви са последиците за международната общност. Не става въпрос само за бившия Съветски съюз, Беларус а, като част от него и Украина, но този а, я, радиоактивен облак а, тръгна към Европа и дъждове паднаха на много места по Европа. И аз си мисля, че тази, тези изследвания трябва да бъдат направени на територията, където преди, преди 25 години паднаха тези дъждове. Разбира се, трябва да се направи анализ на риска, но трябва е и този много мащабен проект по отношение на саркофага, който за сега съществува, доколко предпазва, доколко все още е в добра форма. Освен това, ядрените пръти, които са всъщност горивото на реактора, не знаем в какво състояние са, не знаем какво става с тях и това може да бъде голям проблем също така. От времето на катастрофата в Чернобил ние в Европейския съюз наблюдавахме почти случването на други катастрофи и в Германия и на други места. Подобни неща се случваха и преди Фукушима, но не в такъв мащаб. И тези стрес тестове не са достатъчни, за да могат да оценят наистина риска. И аз много бих искал да ви подканя, господин комисар, да да не се задоволявате само с повърхностни а, идеи, а да се проучи всичко в дълбочина. Благодаря, госпожо Вилс, от името на ГУЕ. Благодаря. След Чернобылската катастрофа преди 25 години, 1,4 милиона души страдат от последиците в дългосрочен план. Има много смъртни случаи. В Германия ние също се страхуваме от радиацията, особено от облъчването на нашите деца заради облаците и също така заради натрупаната радиация в храната. Катастрофите на Чернобил и Фукушима трябва да ни послужат за урок. Тези стрес тестове за всички централи са за някои само алиби, за да продължи функционирането на централите. И инсталациите няма да бъдат кой знае колко надлежно прегледани. Няма и да се спрем също и на други детайли, например падането на самолет върху някоя централа или нещо такова. Външни фактори, при наличието на външни фактори. А забравяме като че ли, че най-важното тук е сигурността на нашите граждани. Трябва да имаме стрес тестове, но от независими експерти. Това ще бъде само първата крачка в правилната посока и по-нататъчната крачка трябва да бъде излизане от ядрената енергия. Господин Вилс сега. Господин председател, наистина експлозията в Чернобил беше катастрофа и то много голяма. 64 човека обаче са загинали а, и 6000 а, са а, болни от рак на тироидна, а, тироидната жлеза. Обаче това е много трагично, но е доста малък. А, много малък брой в сравнение с загиналите от катастрофи по пътищата. И не смятам, че е съвсем правилно да слушаме една групичка на крайно леви а, да обясняват а, колко страшно е това, защото днес много, тази вечер много деца, милиони деца а, ще си легнат гладни, защото а, ние тук, някои от нас тук, в тази парламентарна зала, а, всъщност имаме само най-добри намерения. Знаем, че най-добрите намерения са тези, които постилат пътя към Ада. Но каква е альтернативата на ядрените реактори? Масов глад. Това е. Благодаря. Госпожа Миколиене. Ačiū pirmininkė. Viena Благодаря, господин председател. Е, другите, е, една е между причините всъщност беше грешка в проекта и неправилно проведен стрес-тест, докато катастрофата в Япония ни кара да подложим на изпитване на ядрените централи и съм сигурна, че резултатите ще бъдат положителни, но последиците върху околната среда и здравето не спират на граници и полуките се отнасят за целия Европейски съюз след 20 25 години. Тоест трябва да има стрес тест не само върху ядрените централи в Европейския съюз, защото сега се строят нови централи в Калининград, в Беларус. Обаче няма никакво изпитване, дори не се прави оценка на въздействието върху околната среда. Няма никакви е, компенсационни схеми или поне не са ясни. Ядрената централа в Беларус ще се строи е, на земеделие земетръсна зона, където може да има земетръс до е, седма степен. Е, така че ние трябва да проявим солидарност, за да сме сигурни, че еднакви стрес тестове се прилагат към други ядрени централи, е, както тези, които са в Европейския съюз. Секретарията на ЕСПО и на Международната агенция за ядрена енергия трябва да изисква ясни отговори за това как се избират местата, където ще се строят е, тези ядрени централи. Господин Балцитис. Комисаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, тази дискусия е много важна. Чернобилската катастрофа имаше ефект не само върху украинското население, но и на всички останали страни, съседни страни. И последствията ще, са още, е, ще продължават и за напред върху бъдещите поколения. Така ще е случай и с Фукушима, който показва, че 25 години след първата катастрофа ние все още не сме оценили както подобава рисковете. Много пъти ни се казва, че ядрената енергия е най-чистата, най-сигурната и така нататък. Но къде е всъщност е, истинската мисъл за бъдещите поколения? трябва да преразгледаме целият ядрен въпрос. Аз приветствам стартирането на стрес-тестовете в европейските централи. Но тази програма трябва да бъде систематична, постоянна, а не просто а, така случайна след даден инцидент. Не можем да си позволим да има едностранен контрол на централите. Всички сектори трябва да си сътрудничат. Трябва да имаме една съгласувана ядрена програма. Имаме нужда от обща европейска стратегия и тази стратегия да се прилага и за трети страни. Ние трябва да контролираме и извън европейските граници. За случай, когато съседни страни почват да строят централи без да прилагат стрес тестове. Благодаря. Сега госпожа Ек. Благодаря, господин председател. Има хора, които са много активни по темата за Чернобил. И разбира се, има много хора, които са засегнати от Чернобил. Както наблизо, така и надалеч от Чернобил. 25 години изминаха от катастрофата, но в Швеция виждаме, че все още има някои, макар и остатъчни ефекти, които сме забелязали. Да кажем, вторична контаминация на децата сред а, а, северното население на Швеция. Безопасността е от огромно значение и ние виждаме, че Великобритания не желае да разкрие своя информация и това предизвиква у нас доста сериозна степен на загриженост. Културата на безопасността трябва да стане част от културата на стрес теста. Благодаря. 25 лет по аварии... Господин председател, благодаря ви. 25 години след е, катастрофата в Чернобил е, е, сме все по-наясно с последиците върху човешкото здраве и околната среда това е особено важно след като се повтори катастрофа в Фукушима. Знаем, че днес причината за катастрофата на Чернобил е, е неправилен проект за реактора. Аз е, е, е, трябва да сме сигурни, че такива реактори са безопасни в Европейския съюз, е, защото в Европейския съюз има повече от 190 ядрени реактора и затова аз подкрепям идеята за стрес-тест в Европейския съюз. Независимо от това обаче, е, те е, няма да са задължителни, няма е, да доведат е, до е, това някой да се въздържи да проведе такъв е, тест. Ние трябва да имаме е, много високи стандарти за безопасност, за да възстановим доверието на нашите граждани. Обаче трябва да развиваме и други източници на енергия, като например е, е, газ и използване на тор. Господин Оди, благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя инициативата на Богослав Соник – за това, че по инициативата да зададе този сериозен въпрос за ядрената сигурност 25 години след Чернобил, най-тежката катастрофа в нашата история. И трябва да си извлечем уроците от тази история. Нека да ви предложа само 4 от тях – първо, да гарантираме нужната сигурност на европейските граждани. Европейския съюз трябва да има най-добрите стандарти на света и да влияе в изграждането на световни стандарти, защото на планетата трябва да осигурим най-добрите стандарти за сигурност на гражданите. Второ, трябва да престанем всякакво продаване и спонсориране на нискотарифни, така да се каже, централи, атомни електроцентрали. Операторите в ядрения сектор трябва да имат много добра етика и пълна прозрачност на опериране и е, евентуално можем да приемем някакъв научен риск, но само ако има пълна прозрачност. Ако няма такава, санкциите са много тежки. Трето, всички разходи за сигурност трябва да бъдат включени в планираната стратегия и перспектива за тази енергия и трябва да издадем законодателство за намиране на ясни капитали за тази цел. И накрая трябва да имаме много добре обучени инженери и съответно нужната програма. Радвам се, че то е включено и в седмата рамкова програма и в програмата Евратом за 2012-2013. Благодаря сега госпожа Сарбо. Mulțumesc, domnule președinte. Provin din România, țară care... Благодаря, господин председател. Аз съм от Румъния. Румъния произвежда ядрена електроенергия и хората, разбира се, имат своите страхове и въпроси, на които не е даден все още отговор по отношение дългосрочния ефект от катастрофата в Чернобил. Това обаче е много важно, така че аз смятам, че е наше задължение да бъдем загрижени най-вече за точното измерване на влиянието и ефекта върху здравето на хората на катастрофата от Чернобил според мен е изключително важно да поемем ние като свое задължение а, а, окоръжаването на разработване на методология, която да може да а, изследва здравето на хората. Обаче има конфликт между Световната здравна организация и Международната агенция по ядрена енергия изглежда интересите на а, енергетиката а, превалира, пре, а, обладава а, в сравнение с а, човешкото здраве. Дори понякога се казва а, от Международната агенция на СЗО, че дадена информация е секретна и не може да им бъде предоставена. Разбира се, това е скандално, защото Световната здравна организация трябва да има достъп до тази информация. Благодаря ви, господин Сикурски. Благодаря, господин председател. Днес днес ние честваме 25-я годишнина след Чернобил. Аз се спомням как комунистическия режим в Польша се опита да прикрие последиците и никой не се заинтересува от последиците на гражданите, които трябваше да участват в първомайска манифестация в комунистическа Польша а, е, е, района на катастрофата изобщо не беше обезопасен. А, трябва, е, и, и, смятам, че не трябва да бягаме от ядрената енергия. Ядрената енергия е потенциален източник за не трябва да се бяга от ядрената енергия, защото защото е, по този начин се постига енергийна независимост на Европейския съюз. Е, и заради това в Полша, в Литва или в Словакия ще се строят нови ядрени централи. Аз подкрепям задължителни е, е, стрес-тестове. Ние трябва да подкрепяме международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Е, подобни тестове трябва да бъдат е, проведени в Украина и в Руската федерация. Елмар Брок има думата сега. Елмар Брок. Президент, комисар, Господин председател, господин комисар, Чернобил показа, така както и Фукушима, че въпреки правилата, които си налагаме, рискът може да бъде измерен реално с последиците върху човешкото здраве. И най-добрите законодателства не могат да вземат предвид този остатъчен риск. Риска, свързан с недостатъчно човешко контролиране на реакторите. Имаше много фалшиви информации, свързани с Чернобил, много липса на информация, която се дължи на социалистическите режими на времето. Нека да напомня, че тези централни системи имат голяма част вина за случилото се. Всичко трябва да бъде прозрачно, свързано с атомната енергия. Голям брой граждани от моя район, примерно, пострадаха директно. Имаше много последици за човешкото здраве. Виждаме ги и днес в новите поколения. Никога не сме мислили, че това ще се случи. Това показва, че остатъчният риск не може да бъде просто така лесно заличен. И още нещо, господин комисар. Добре е, че ще водите тези стрес тестове и че ще има евентуално европейски контрол. Но не можем просто да останем с доброто желание от страна на държавите ние трябва да имаме задължителни условия за евентуално избягване на най-лош сценарий. Призовавам ви да не вървите към едно смягчаване на критериите, така както го искат някои министри, а да фиксирате много строги норми, за да могат стрес-тестовете наистина да отговарят на целта си. Благодаря сега господин Каренс. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ако живеете на шумна улица или шосе, бихте могли да продадете жилището си и да се преместите на по-тихо място. Дори на няколко преки от мястото, където сте живели преди. Но преди 25 години се случи катастрофата в Чернобил, а в Фукушима преди няколко седмици се случи това. Обаче не е толкова лесно да се премести една цяла нация, както е да си сменим жилището, примерно. С други думи, а, атомните инциденти са не местен, а международен въпрос. Русия, Беларус, са много важни за Европейския съюз. Но ние имаме много високи стандарти за безопасност и тъй като не можем да се преместим от своите съседи, ще трябва да направим необходимото, за да уеднаквим с тях. Т.е. те да уеднакват с нас стандартите си. Така че, господин комисар, не трябва само стрес тестове да се правят в Европейския съюз. Това е съвсем добре, че ще се правят, но трябва да направим необходимото, за да се направят съответните стрес тестове и, а, и от нашите съседи, а и от всички държави, които имат АЕЦ в света. Защото ядрената енергетика е неизбежно зло и трябва да работим по него. Да, благодаря, Томас Ман. Аз мисля, че трябва да се избегнат подобни катастрофи. Седмици след катастрофата си седяхме вкъщи. къщи Затворихме се, гледахме да не излизаме. Е, днес, е, тази година на 11 март, е, в централата в Фукушима беше обявено бедствено положение. Е, дори в Япония е, това не можа да бъде предотвратено. И заради това е, смятам, че не трябва бързо да се търсят решения, а трябва да има изпитвания на централите, които да са много строги, трябва да се види какви са последиците, но също така и да се предпазим от човешка грешка. Казват ни, че ние сме изпитвани изпитвали немски страхове. Няма нищо такова. Е, просто трябва да се зададем въпроса дали все пак не може да се предвиди и пълно затваряне на ядрените централи или да предвидим мораториум, да не бързаме е, и да не водим политика, полемики. Може би е, Комисията по етика в Германия е пример, защото работниците в централите също трябва да бъдат защитени и комисията трябва да иска правното основание на директивата за ядрена безопасност да обхване и тези, които работят в централите. А освен това и лицата, които са били е, в близост до ядрени централи, също трябва е, да бъдат е, защитени, трябва да се правят тестове. И също не трябва да има никакъв компромис с безопасността. Както за Европейския съюз, така и за страните, съседните страни, които трябва да вземат общи решения с нас. Catch the eye. I can only take one speaker from each group. I'm sorry about this. So the first... По Catch the Eye, по процедурата по привличане на вниманието, ще вземем само по един оратор от всяка група. Съжалявам, но нямаме много време. Госпожа Хаси, господин Тойро, господин Лансторов, господин Паска и госпожа Вортманкова. Да съжалявам, това е. Просто не мога повече да... Госпожа Коларска, тя не е на списъка ми, съжалявам. Извинявайте, казва председателя, списъкът ми е погреш. Не, не, всъщност не, правили ми е списъка, просто ви пропуснах, извинявайте. Да, имате думата, извинявайте още веднъж. Господин председател, господин комисар, днес си спомняме щетите от Чернобил. Едновременно с това Нашите мисли са насочени към Фукушима и жертвите там. Явно в Европа се тревожим все повече за ядрената енергия. В нашата държава, в моята държава, в Полша, има голям, значителен спад на строенето на ядрени електроцентрали, около 15%. И се надяваме, че на европейско ниво вие няма да пренебрегнете желанието на държавите членки, които искат много сериозни стрес тестове. Не можем да си позволим половинчато решение, когато говорим за човешко здраве и за евентуални човешки грешки. Тези мерки са много важни – които и без друго вече се съмняваха дали, имат, дали трябва да развиват ядрени програми. Мисля, че подобни въпроси трябва да бъдат включени в съобщенията на комисията и е също в външните аспекти на ядрената ни политика. Така както и други общностни политики, е, е, ядрената енергия трябва да бъде покрита от европейска политика. Още веднъж се извинявам, казва председателя. А сега господин Николасич под процедурата за привличане на внимание. Председа, Благодаря ви много. Можем да си спомним добре какво се случи преди 25 години, когато трагедията в Чернобил настъпи, стотици, дори хиляди хора загинаха и до днес има много хора, които страдат от последиците от радиацията. Например, днес различни видове а, рак а, се откриват в населението на широкия регион, който беше засегнат. Ето защо безопасността на АЕЦ е, е ключово значение. В същото време ние не можем да останем без атомна енергетика. Същото се случва и в САЩ, и в Канада, и в Китай. А в Европа някои идеи а, са така екстремни, а да се затворят всички АЕЦ, от друга страна да продължим с а, тяхното а, строене. Не трябва да сме екстремни, просто трябва а, да помогнем безопасността в съседните ни а, държави, за да сме безопасност и ние. Благодаря. Колеги, искам да говоря само по един въпрос. След 25 години трябва отново да се изгради саркофаг. Виждаме колко трудно се събират средствата, колко трудно се получават средства от държавите членки, които, са, които от друга страна много се безпокоят за ядрената безопасност. Колеги, ние трябва да сме сигурни, че има дългосрочен ангажимент и че той е точно толкова дълъг, колкото и риска от ядрената централа, особено в в Чернобил. Искам да ви кажа, че обществения ангажимент не трябва да бъде само устен, но трябва да бъде и финансов и трябва да има е, хуманитарен ресурс, е, за да има достатъчно сигурност, защото Чернобил още не е сигурен. Е, много е важно да се съберат финансови средства и аз не мога да разбера защо всичко това си остава само на приказки. Господин Тойра, една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес говорим за Чернобил, 25 години след кризата. Фукушима също ще остане в нашата памет. Дискусиите около тези големи катастрофи показват, че ядрената технология е свързана с огромни рискове, неовладяеми рискове. Трябва да променим енергийната политика и то от основи. Не можем всеки да си прави каквото си иска. Имаме нужда от международна стратегия или поне от европейска стратегия. Подкрепям комисаря Тингер, който направи интересни предложения в тази насока. Бих желал всички да споразумеем за едни фундаментални принципи, да имаме стрес тестове, да имаме сигурни, безопасни атомни електроцентрали. И не можем да си позволим какъвто и да било риск. Това трябва да е и нашето предложение в международните институции. Благодаря. Сега госпожа Хеси. Скъпи колеги, 25 години изминаха от трагедията в Чернобил и въпреки това ние нямаме едно подробно, детайно, задълбочено изследване на последиците от тази трагедия. Това са едни некоординирани а, изследвания, да кажем, на рак на тироидната жлеза и така нататък. Има абсолютна липса на едно пространно, задълбочено, пълно изследване и това мисля, че е срамно. Мисля, че комисията трябва да направи необходимото, за да организира или поне да стимулира провеждането на голямо а, на, на голямо а, изследване а, за, на здравния статус на населението. Ние всъщност нямаме изследвания в тази насока и за това трябва да научим много повече за радиоактивния ефект върху човешкото здраве. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че по случай този 25-та годишнина, ние е, трябва да имаме предвид две страни, които не са любими на Европейския парламент. Едната е Беларуса, другата е Украина. Е, и двете страни е, търпеливо без особени средства е, е, финансираха последиците, е, без да им се обръща голямо внимание от Европейския съюз. Искам да благодаря и на Куба, защото Куба прие много деца, които са от заразените райони, деца на семейства пострадали от катастрофата. Там им бяха оказани здравни грижи и друга помощ. Е, тогава, е, въпреки всичко, Куба беше в много тежко економическо положение. Господин председател, господин комисар, дами и господа, последиците от Чернобил в близките околности са познати на всички всички искаме да си извлечем последи... урока от тези последици. Комисията дава ли си сметка какво е население, какви са последиците върху населението, какво ще стане след Фукушима, какви ще са и финансовите последици от тези катастрофи, какво ще правим в случай на нова катастрофа. Има и неизказани заплахи. Например, за тези региони и тези важни стратегически обекти, като летища, които се намират близо до централите. Добре. Е, вие твърдите, че сте поискали първи думата. Давам вие, макар че не, не бяхте в списъка. За половин минута не е лесно, но все пак радвам се, че Чернобил не е забравен в моята страна а, е, има организация, която подпомага пострадалите и това ще продължи и занапред, защото на Чернобил ефекта ще продължи да съществува. Второто е, че комисията се занимава все пак с а, е, този въпрос, говори се за стрес а, е, тестове и се надяваме, че АЕЦ, които ще бъдат построени, ще бъдат много по-устойчиви. Благодаря. Сега господин Паско. Катастрофата в е, Чернобил показа колко е важно да има комуникация и информация. Съветската система запази тайни и това затрудни съседните страни да се справят с последиците. И за това за бъдеще е важно да се има предвид това. Е, както стана ясно и в Фукушима, е, информацията се разводни, не всичко се предостави, а от гледна точка на защита при ядрена катастрофа е най-важното информацията да се предостави както на експертите, така и на обществеността, колкото може по-бързо и колкото може по-точно. Ако е, помислим а, за човешките грешки, тогава herr präsident meine sehr verehrten damen und herren! ich will tschernobyl betreffend Dami, господа, говори комисарят Отингер. Съгласен съм че имаме нужда от задълбочено проучване и допълнителни програми за бъдеще. Трябва да направим всичко възможно, за да финансираме техническата страна на проблема. Европейския съюз може наистина да направи много. Благодаря ви за градивния дебат. Задаваме си въпроса. Какво ще правим след Фукушима? Какви уроци ще си извлечем? В Европейския парламент и в комисията има специализирани звена, които се занимават с проблема. Тези тестове за устойчивост на централите са нещо ново защото за първи път се провеждат тестове на европейско ниво. Това е важно. Това е важна стъпка към една нова насока. Освен това, ако разгледаме Лисабонския договор, вие също участвахте в написването му, ще си спомните, че решенията свързани с енергийният микс са в компетенциите на държавите членки. Вашите държави, дами и господа. Така че решението относно каква енергия ще използвате, дали ще се базирате на газ, въглища или атомна енергия, си е ваше. Само 25% възобновяеми енергийни източници са залегнали като цел по Лисабонския договор. На европейско ниво говорим за енергиен микс. На 14 държави са тези, които разполагат с атомни електроцентрали, 13 нямат. Полша има такива. Там ще има решение, свързано с някои от атомните електроцентрали. Такъв е случай с Италия. На две централи ще се наложи мораториум. Предлагате ми да назначим един регулаторен орган на европейско ниво. Ами дайте ми правомощия. Аз съм съгласен да го направя. Но аз трябва да спазвам правото. Комисията е пазител на правните принципи. Не е предвидено обаче по Лисабонския договор да имаме общ европейски контролен орган за атомната енергия. Знаете го така добре, както и аз. Така че тези тестове са много важни за нас. И е мисия на Европейския съвет да се следи доколко тези тестове се провеждат според най-високите стандарти. Имаше едно важно заседание между европейските регулаторни органи и комисията. За сега обаче няма критерии за контрол. Дори и да има вече становища и решения относно тези тестове. Казва се, те не са достатъчни, но няма и критерии. В този четвъртък ще се дефинират критериите. именно предложение на една асоциация за тестовете. Комисията не участва в тях. Това е асоциация на а, експерти по контрол на атомните електроцентрали в Западна Европа. Това са най-строгите правила, които са наложени. Ние трябва обаче да решим. Ако ние съвета, примерно комисията, съветът по-специално използва експерти, това си е негово право. Надяваме се да имаме конкретни заключения. Аз лично смятам, че това не е достатъчно. И именно за това, още от утре вечер, ние в комисията ще направим конкретни предложения. И имайки предвид наличието на 27 различни органа за ядрен контрол, трябва да се организираме и да, да проверим абсолютно всички рискове, било то свързани с природни бедствия, с наводнения, студ, жега и други. А също и човешки грешки, а дори и с терористични действия. Или пък някакви кибератаки. Самолетни катастрофи. Всичко трябва да се предвиди. Мисля, че европейското население го иска и дебатът днес го показва много добре. Надявам се да ми дадете нужната подкрепа, но това, което виждам тук е, че имам с почти всички партии в Европейския парламент. Трябва да сме сигурни, че въпросните тестове трябва да включат абсолютно всички фактори, включително и човешкия. Не можем да отделяме нещата. Фукушима, например, имаме ли човешка грешка, имаме ли човешко недоглеждане на нещата или е само природното бедствие. Нещата са заедно, вървят ръка за ръка. Не можем просто да пренебрегнем един от факторите. Човешките грешки в Япония също изиграха своята роля. След четвъртък ще направя един доклад за бъдещите събития но все пак нека да ви кажа, че имам нужда от вашата подкрепа. И от подкрепата на, на националните регулаторни органи. Искам тази карт бланш. Всеки национален регулаторен орган трябва да ми даде изричното си да, за да мога да осъществя съответните стрес тестове. Имам нужда от това потвърждение от Брюксел, Париж, Лондон, Мадрид и така нататък. Този трансфер на правомощия на европейско ниво е като че ли приеман с недоволство от националните органи. Говорим за прозрачност. Чернобил обаче трябва да ни покаже и да ни даде като полука именно желанието за прозрачност. Ще проведем заседание, ще ви кажа какви са нашите заключения и ако не постигнем споразумение между комисията и националните регулаторни органи, тогава ще предадем този наш мандат на съвета на Европа и ако нямаме наистина стабилни тестове, аз лично няма да, при... да ги приема. Благодаря. Благодаря на комисаря. Прекратяваме дебата. И сега пристъпваме към комисията и въпроса.